бюджета 2016 година, мандат за тристранната среща. Веднага ще дам думата на господин Фернандеш за 4 минути. Vice-Presidente, a Comissária Georgieva, cumprimento também todos os colegas. Convém relembrar que o orçamento. Благодаря, господин председател. Госпожо Георгиева, може би трябва да ви напомня, че е, бюджетът на Европейския съюз е доста е, скромен. 140 милиарда е, бюджетни кредити за плащания и това въпреки разширяването на Европейския съюз. ако сравним европейския бюджет с американския бюджет, имаме само 1% от БВП, а американския бюджет ще има 20% от БВП на, на отделните щати, но имаме 49% добавена стойност за инвестиции и 6% от бюджета отиват за административни разходи и за производствени разходи. Този бюджет означава инвестира до 50% в публичния сектор в държавите членки. Е, Заедостта, малките и средни предприятия и предприемачеството се поощряват именно чрез този бюджет, чрез програмите, чрез оперативните програми. 6 милиарди 6 милиарда бяха отделени за 2014 и 2015 година за младежката безработица. Смятаме, че тази програма трябва да бъде продължена и за 2016 година. За това ни трябват съответните бюджетни кредити. Програми като Косме и, и, и други про, програми и програ... механизмът за свързване на Европа, това са все важни инициативи които заслужават нашето внимание. кохезионната политика, солидарността, е, това са също приноси за увеличаване на заетостта. Сближаването не е само цел, тя включва много подцели. Не бива да се забравя този факт. имаме вътрешната солидарност. Тук имам предвид социалното сближаване. Вътрешната солидарност е една голяма цел, но и външната солидарност също. Не бива да забравяме бежанците, е, събитията в Сирия, събитията в Средиземно море. за това функции 3 и 4 тук са изключително важни. Съкръщенията, направени при агенциите, не бяха предприяти просто сляпо и произволно. Когато се правят обаче такива съкръщения, особено на човешките ресурси, трябва да се знае какви ще са последствията. Има агенции, при които персонала бе съкратен толкова много, че последствията бяха е, драматични. Ако това обаче продължи, ще платим много висока цена. Трябва да си спомним и нашите обещания, трябва да ги съпоставим в диахронията на развитието на, на, на бъдещите ни, задъл... на поетите задължения. И тук съвета трябва да изпълни своите обещания. той съвета трябва да изпълни обещанията си, именно да ни даде средствата, които са ни необходими за постигане на нашите цели. Искам да благодаря още веднъж на докладчиците в Сянка и на политическите групи, които ми помогнаха. Благодаря ви за мандата. Председателят, благодаря. А сега госпожа Георгиева има думата. Thank you very much, uh, uh Mr. President. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Фернандес. Всъщност, наистина, Мандатът относно бюджет 2016 година е съставен много добре. Благодаря на всички, които допринесоха с тяхното точно описание на необходимите приоритети. Те също така представиха и обосновка на своите предложения. Ние подкрепихме приоритетите, очертани от парламента. Ясно е, че трябва да работим най-вече за съживяване на своята економика. Говорим за заетост, предприятия, предприемачество и наистина искаме отново Европа да започне да регистрира растеж и да има не само по-добра конкурентоспособност, но и по-добър жизнен стандарт за гражданите. Вие подкрепихте комисията по плана за инвестиции, изпратихме и писмото с изменения, което се основава именно на договореното между нас. Сега можем да му дадем ход. Освен това сме съгласни, че трябва да мислим за растежа, но и да бъдем солидарни спрямо тези, които разчитат на нас при трудни обстоятелства и идват извън Европейския съюз, особено хората, които бягат от войни. И най-вече тогава, когато се създава вътрешен проблем за Европейския съюз. Поради тези причини при кредитите за плащания сме били изключително прецизни. Показали сме къде можем да увеличим бюджета и плащанията, така че да работим за нашите приоритети. Съответно имаме увеличение на всички плащания с 1,6%, за да покрием до някъде недостатъчните плащания от предходни години, като се насочваме към областите, където има най-големи нужди, например функция 4, където има 28,5% увеличение, Еразмус 30% увеличение – освен това, ние се водим от въпроса какво точно е необходимо, така че да отпуснем нито повече, нито по-малко. И разбира се, тук разчитаме на парламента да ни помага с този благоразумен подход към бюджета. Трябва да кажа, че благодарение на съветите на парламента ние се подобряваме като капацитет и разпределяме по-добре недостатъчните си ограничени ресурси. Не искаме да се повтаря драмата от 2014 година. Използвам възможността да ви благодаря за това, че гласувате измененията и по коригиращия бюджет. Ние в бъдеще ще разчитаме на изпълнението на поетите ангажименти към нашите граждани и ще се придържаме към договорените графици, както и цели. Очаквам с нетърпение първите три странни разговори на 13 юли, когато заедно ще покажем отговорността към европейските граждани и всъщност ще харчим за това, което е необходимо. Благодаря ви. И сега представителите на постоянните комисии в Европейския парламент, господин Лиц, Комисия по развитие. Благодаря, господин председател. Като докладчик от страна на Комисията по развитие, Искам да се спра на, две основни, на два основни момента. Най-напред, разходите за хуманитарна помощ трябва да се увеличат. Европейският съюз трябва да поеме водеща роля в спешни ситуации. И тук имам предвид кризите в Судан, Украина и Иран. Ирак. Но хуманитарната помощ не само тя трябва да бъде увеличена, а също така и бюджетните кредити за плащания. На второ място, не всички държави членки удържаха своите обещания, а именно да дадат 0,7% за, разви... за... за политиката за развитие. Тази цел трябваше да бъде постигната през 2014 година. Европейския съюз трябва да мобилизира достатъчно ресурси в бюджета си, за да постигне своите цели в областта на политиката на развитие. Благодаря. От името на Комисията по заетост е, думата има госпожа Кло. Благодаря, господин. Нашата комисия Нашата комисия ще подкрепи инициативата за създаване на работни места. Как? Мисля, смятаме, че трябва да се даде подкрепа на малките и средни предприятия като гръбнака на нашата економика. 90% от фирмите в Европа са малки и средни предприятия. Също така е необходимо да има фонд за микрофинансиране комисията и съветът не създават работни места, но могат да създадат средата, в която да се да се увеличават работните места. Заедостта, разбира се, е изключително важна. Ние водим дебат по този въпрос и бихме искали да се обърне внимание. Необходимо е да има преквалификация, особено в области, е, в е, които може да се осигури заетостта на много безработни. Благодаря, каза председателят. От името на Комисията по околна среда думата има господин Лавия за една минута. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Благодарим ви за онова, което направихте. Но аз мисля, че има още много работа. Е, опитът от е, бюджетът през последните години ни говори за това, че бюджетните кредити за поети изложения и плащания понякога са пречка пред развитието на някои програми като LIFE средствата за всички функции, околна среда, е, сигурност на храните, например, изискват да не се намаляват нивата на предишните години. Функция трета, свързана с защитата на потребителите, смятаме, че трябва да се обърне повече внимание за агенциите. В Комисията по околна среда ние контролираме определен брой агенции, които често използват външни средства, за да осъществяват своята дейност. Но понякога има противоречие с целите. Благодаря за от името на Комисията по индустрия госпожа Вон Босалт има думата. Като докладчик в комисията и трябва съм против съкръщенията на програми като Хоризонт 2020 да се финансира план Юнкер. Този план е ясен пример за добавена стойност. Фландрия е много добър пример за новаторство в областта на научните изследвания. се гордея с това и аз ще продължа да настоявам тази подкрепа да се запази. Това трябва да продължи и в бъдеще. Процедурата не бива да бъде предмет на злоупотреба, за да се увеличи бюджета така както държавите членки. Е, държавите членки също трябва да се простират според възможностите си. Благодаря от името на Комисията по вътрешен пазар, госпожа Галпелц. Благодаря, господин председател. качеството си на докладчик по нашето становище смятам, че вътрешният пазар е особено важен. Особено важен е с оглед на бюджета и растежа. Затова е и важно за вътрешния пазар да бъдат предвидени съответните бюджетни редове. Комисията работи с добри статистически данни, което ни дава и добра отправна точка за по-нататъчна работа. Нека изтъкна, че се нуждаем от балансиран бюджет. Като се имат предвид бързо настъпващите промени, важно е също така да придадем по-голямо значение на стандартите. Искам да изтъкна също така и още нещо във връзка с форума за вътрешния пазар. Сега тече последната година за подготовката на този форум. Много е важно този инструмент да бъде запазен. Благодаря от името на Комисията по регионално развитие, госпожа Спираки. Европейки се питропиш, та хримата... Благодаря, господин председател. Средствата осигурявани от структурните фондове са важна подкрепа за всички държави, членки на Европейския съюз но това всъщност е единственият източник на финансиране на държавите в криза. Това е важно за економическото и социално сближаване. Затова е наложително изцяло да се спазват календара на Европейският съюз, като се получим от предходният разглеждане на бюджета. Моята страна моята страна Гриза е пример за това как средствата на Европейския съюз не достигат до бенефициарите. Ние следва да държим сметка при изготвянето на бюджет 2016 за държавите, които се намират в криза. Юнкер а, трябва да помогне да се подсили форма който идва от Хоризонт 2020 и от механизма за свързване на Европа. От името на комисията Агри, господин Денано за две минути. Майкро. Микрофонът на оратора не е включен. Господин председател, уважаеми колеги, най-напред искам да благодаря на докладчика господин Фернандес който проведе консултации с всички комисии предвид на тристранната среща. Ние работихме усърдно в комисията по бюджета. Бяха определени приоритетите за преговорите. Ние се нуждаем от стабилност на бюджета, особено в областта на селското стопанство. Необходимо е да се създаде фонда ЕФСИ, но трябва също да се спазват и бюджетните линии, които имаме, да се защитат нези от тях, които са свързани с селското стопанство. По тези бюджетни редове има резерв за кризи, който е особено важен. Много страни завени пред криза в резултат от руското ембарго или пък други кризи, които са на хоризонта или кризи, които а, са предизвикани а, от хора, които ограбват а, селското стопанство. Затова трябва да бъдем много бдителни, да запазим този резерв а, за кризи, както и да използваме съществуващия марш а, над таваните. А, и да запазим програмите, като например тази за предлагане на мляко в училищата селското стопанство е най интегрираната политика в Европейския съюз, но има и други сфери, по които трябва да сме но бдителни. Структурните фондове, например, гаранцията за младеща, това е изключително важно за Европейския съюз. От тази гледна точка трябва да можем да гарантираме финансирането за тези програми. Трябва да отчитаме също и проблемите с миграцията. Отдавна се води дебат по този въпрос. Необходимо е да се финансира миграционната политика и да се намери някакво решение. Трябва също много да се внимава за разминаването между бюджетните кредити за поети задължения и тези за плащания. Благодаря ви. Сега господин Кадек Виждам, че не е в залата, затова ще дам думата на представителя на Комисията по културните въпроси, господин Здроевски. Благодаря ви. Културата от която така много се гордеем, заслужава а, всеобща подкрепа от всички партии а, в Европейския парламент. Без висококачествено образование и без а, интерес към участие в висшата култура ще бъдем по-слаби и така ще е, намалят шансовете ни да е, осигуряваме финансиране. Трябва да насочим усилията си към младия потребител, добре образованият потребител на културни продукти. Програми като Еразум и Еразум Плюс, Творческа Европа и Европа за гражданите. боя се, че не се отдава дължимото внимание на пилотните проекти, които доказват своята отдачност, но оказва, че в културата няма достатъчно подкрепа за такъв род начинания. Имам предвид начинания, насочени към събиране и разпространяване на информация относно различни културни прояви и фестивали в Европа. Благодаря за госпожа Матера за Комисията по въпросите на жените. Благодаря. Искам да благодаря на господин Фернандес за а, убедеността и а, посветеността на делото, с, а, която, с което а, той върши а, тази работа и заслужава нашите похвали. А, мисля, че равенството трябва да бъде част от всички а, а, хоризонтални политики на Европейския съюз и да се осигури достатъчно финансиране за подкрепа, например, на жените предприемачи. Европейския социален фонд и инициативата за заетост на младеща могат да бъдат средства за това Необходимостта от постигането на такъв баланс между половете е, го виждаме всеки ден, включително по медиите. Необходимо е да се е, водят повече просветни кампании, така че младежите да осъзнаят е, колко са вредни различните стереотипи в това отношение. Благодаря. Благодаря ви много. Минаваме към изказване от името на политическите групи. Първо господин Бьоге, минута и половина НП. Господин председател, скъпи колеги, твърдо заставам зад приоритетите определени от нашия докладчик Жозе Мануел Фернандеш. Сега ще се съсредоточа върху резултатите от разискванията в Комисията по международна търговия. Смятаме, че в бюджета трябва да бъде отчетено увеличаващото се значение на политиката ни в областта на външната търговия. За целта трябва да се предвидят необходимите бюджетни средства все по-активната дейност на службите на комисията в областта на външната търговия трябва да бъде подкрепена и със съответните бюджетни средства. Все по-голямо значение придобиват и споразуменията за свободна търговия, най-вече на пред... все по-голямо значение придобиват предварителната и последващата им оценка. За целите на тази оценка трябва по-активно да включваме и Европейската сметна палата. Средствата по бюджета на Европейския съюз трябва да бъдат разходвани също така и за ефективна комуникационна стратегия. Ще трябва също така по бюджета да се задерят, заделят и средства за помощ за търговия за най-слабо развитите страни. Тези страни трябва да изградят технически капацитет. Водеше се дискусия и за подпомагането на европейски инициативи за МСП с цел извършване от тях на дейност в международен мащаб. Това също е важен въпрос. Благодаря. Следващият оратор, господин Гайер, за две минути. Благодаря, господин председател, госпожо заместник председател Георгиева, уважаеми колеги. В миналото водихме немалко спорове с съвета. Сега съветът прояви известна готовност за компромис, така че и аз имам известна надежда, че ще излезем на нов етап. Съветът премина през всякакви етапи, от отрицание през катарзис дом, изцеление. Преди няколко седмици институциите се споразумяха за документ, в който се съдържат предложения за справянето с неизвършените плащания. Надявам се, че Люксембургското председателство ще изпълни ангажиментите поети от латвийското. Надявам се също така, че съветът няма да подходи самоволно, когато разглежда проекто бюджета. До момента той подхождаше по този начин. Сега се надявам, че съветът ще заложи ясни политически приоритети. Бях доста изненадан от това, че комисията излезе с проекто бюджет, в който има разлика от 10 милиарда между кредитите за поети ангажименти и кредитите за плащания. Тази сума никак не е малка има такава голяма разлика в момент, в който Европейският съюз е изправен пред наистина много значими предизвикателства, като провалилата се държава Либия, кризата в Украина и кризите в Близкия изток. Ако бюджетът е цифрово изражение на нашата политика, то тогава ще трябва да предвидим и съответните средства за инструментите в областта на външната политика. Същото въжи и за инструментите в областта на миграцията. Има и още едно предизвикателство, свързано с ЕФСИ, Фонда за стратегически инвестиции. Трябва да бъде предвидено финансиране за този фонд по бюджета. Ще трябва да се заделят 5 милиарда от текущия бюджет, както и 1 милиард от наличните маржове сега трябва да говорим за поставянето на политически приоритети в рамките на бюджетната процедура. Така ще поставим началото и на една нова епоха. Благодаря, господин Кьомел, за една минута. Благодаря, господин председател. Благодаря и на заместник-председателя на комисията госпожа Георгиева за отличното ни взаимодействие при изготвянето на проекто бюджета. Групата на ЕКАРЕ от една страна е много удовлетворена от това, че бюджетът представлява стъпка в правилната посока. От друга страна сме и малко натъжени, тъй като в известен смисъл се продължава статуквото. И тук трябва да се противопоставя на колегата си господин Гайер, когато иначе много ценя. Според нас проблемът с неизвършените плащания не може да бъде решен, като предвиждаме средства за поети ангажименти в размер от 153 милиарда и кредити за плащания в размер от 143 милиарда. Има разлика от 10 милиарда, която ще ни е трудно да преодолеем. Не би трябвало да предвиждаме средства за всички желателни действия, защото така само ще трупаме неразплатени задължения. Благодаря, господин Али, за две минути. На Георгиева. Благодаря, госпожо Георгиева. Най-напред искам да поздравя колегата Фернандеш за цялостния доклад, който е добра база за триалога. Проекто бюджета показва, че се придържаме към преди поетите ангажименти, така наречените 3Е. Има 1,6% предвидени увеличения на плащанията. Така ще стигнем ли до стопяване на трупаните неплатени задължения. И ние високо ценим взаимодействието между Комисията по бюджети и комисария Георгиева за поемането на ангажименти в началото на периода. Европейската програма за младеща, за подобряване на конкурентоспособността, подкрепа за фермерите, както и за ЕФСИ. Освен това, трябва да се заделят средства за политиката за съседство, за справяне с миграционните предизвикателства, но трябва да сме внимателни поради нарастващия натиск може би предвидените тавани в многодишната финансова рамка вече не са достатъчни. Трябва да отчитаме също инфлацията, което показва, че няма увеличение в реално изражение, което означава, че европейския бюджет остава в една или друга степен същия. Затова трябва ли да се намалят за 4% ресурсите за социално, економическо и териториално сближаване, след като виждаме, че има доста големи разлики в това отношение между държавите. Трябва да се работи за повече иновация, за намаляване на миграцията и за укрепване на световната роля на Европейския съюз. Надявам се, че ще можем да постигнем най-добрия възможен резултат в рамките на тристранните срещи. Благодаря ви. госпожа Неряда за една минута. Благодаря. А, благодаря първо на господин Фернандеш за вложените усилия. А, много а, се радвам, че имаме доста а, общни, общи виждания а, по отношение на бюджета с 2016 не може да кажете, че има много промени, същото затягане коланите, същите политики. А, те се засилват и в този период. В новия а, бюджет а, трябва да прекратим а, тази опасна ориентация. Трябва да отчитаме нуждите на а, хората, да имаме висока заетост, интелигентен и устойчив растеж изключително важно и даже сме закъснели в това да подпомогнем тези държави, които страдат от економическите ограничения многогодишната финансова рамка и дневният ред 2020 година все още оказват своето влияние. Трябва да направим преглед и да променим тези два документа. Благодаря. Господин Марагал, две минути. Благодаря, господин председател. Най-доброто, което можем да кажем за този бюджет, госпожо Гергиева, господин Фернандеш, е, че от него няма да проистекат големи вреди за когото и да било. Бюджетът е балансиран, Както всяка година, водим преговори по него. Надявам се, че те ще стигнат до успешен край. Ангажиментите са увеличени с 2,4%, а плащанията с 1,6%. Това не е значително увеличение в реално изражение. Ако вземем предвид размера на неизвършените плащания, то ще видим, че Проектобюджетът е опит за намаляването му до по-устойчива сума. Но това е само първа стъпка. Има и някои много отрицателни страни на проекто бюджета. Например, предвижда се продължаване на финансирането за ИТЕР. Вече са изплатени 500 милиона евро за този проект, от който проистичат повече въпроси, отколкото отговори, който е свързан с много голяма несигурност. Въпреки това ще продължаваме да го финансираме. Има и още нещо, което не одобрява връзка с този бюджет. Продължаваме да гледаме на бюджета като на средство за финансиране на определени проекти. А същевременно немалко хора страдат, като например гръцките граждани. Европа от една страна увеличава бюджета си, а в Гърция значително е спаднал размерът на БВП този бюджет няма да допринесе за економическото възстановяване. Господин Арнат, за една минута. Когато е на път корабът ви да се блъсне в айсберг, трябва да сте предпазливи. БВП е три пъти повече от това, което събираме чрез данъци. Говорим за един бюджет, който няма да е по-различен от останалите в един непроменещ се Европейски съюз. Но сега не е момента да действаме по един и същи начин, както преди. Говори се за все по-задълбочаващ се съюз но всяко нещо може да се направи по-ефикасно от суверенните държави, отколкото от Европейския съюз като такъв. Благодаря ви. Господин Монт... Госпожа Монтел. Проектът бюджета 2016 показва какво е отношението на Европейския съюз. Слушайте какво ви казвам, а не какво правя. 2,2%, 2% и 4% за парламента. Освен това има увеличение на средствата за пенсиите на функционерите. Междувременно се засяга търсенето в държавите членки и едва ли комисията ще може да разли проблемите. Предвижда се макроекономическа помощ за Украина от Европейския съюз, като същевременно не се предлага такава на Гърция. Кредитите за демокрация, права на човека ще се увеличат с 2%. Социал-демократа Мартин Шулц иска да сложи край на сериза, за да бъде заменена тя от технократско недемократично правителство. Господин Преда, благодаря ви много. Господин председател, най-напред искам да благодаря на докладчика, господин Фернандеш, за това, че очети гледната точка на Комисията по външни работи Искам да изразя своето удовлетворение от значителното увеличение в проекто бюджета, предложен от комисията, както на кредитите за плащане, така и за ангажименти за външната политика на Европейския съюз. Обеден съм, че за да може Европейския съюз да има сериозна роля на международната сцена, той трябва да има средства, които да отговарят на амбициите му. Допълнителните средства, предвидени в проекта бюджета на комисията, трябва да бъдат запазени в окончателния бюджет. Запазването им е изключително важно за кредитите за плащания, иначе всички програми на Европейския съюз, като инструмента за стабилност и мир, може да бъде суспендирана поради недостиг на средства. Освен това, трябва да се работи и за отношенията ни с съседните държави. Политиката за съседните държави трябва да има също достатъчно ресурси. Важно е бюджетът за следващата година също да отчита нуждата от спазване на правата на човека и демокрацията, както в съседните страни, така и в останалия свят и е, да можем да запазим всичко, което е в сърцевината на външната ни политика. Благодаря ви. Госпожа Томас има думата за две минути. You have to... Uh, okay, okay, she will come afterwards. Добре, значи тя ще... Господин Ешвард този доклад се говори е, за отговорност, е, за големите за големите, малките за малките и е, за ефективността. Много благодаря на комисар Георгиева, защото тя внася а, наистина здравомислие а, и реализъм в бюджетната процедура. Но се безпокоя от това, че тази детайлна разработка на бюджета много ни интересува, но малко обръщаме внимание на това как той се изпълнява. Не може така. Колеги, разходваме пари, които са на законоплаците и нямаме начин, по какъв, нямаме начин да оценим как, доколко ефективно те се е, използват показват доколко а, има изпълнение на заложените цели. И твърде често целите се основават на политическите традиции и недостатъчно на а, здрави и доказани факти. Благодаря. Благодаря ви. Господин Дюпре, минута и половина. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги едва ли ще ви изненади, искам да дам пълна подкрепа за отличния доклад на нашия колега Жозе Мануел Фернандеш. Особено искам да благодаря за ясните приоритети, така наречените 4Е от английски. Знаете добре, скъпи приятели, че Европа се нуждае от растеж, както се нуждае от хляб. Затова имам резерви относно захранването на Фонда за стратегически инвестиции, ЕФСИ, като се запазят предвидените средства за Хоризонт 2020 за механизма за свързване на Европа. Поемаха, поемаме ангажимента да се засилят средствата за миграционната политика, за равномерно разпределене на търсещите обещаща между държавите членки. Искам да кажа, че е скандално, че някои държави членки които получават структурни фондове, егоистично отказват да приемат няколко десетки хора, търсещи убежище. Подкрепям искането на нашия докладчик да се предвидят средства за Европейската програма за сигурност, която беше предложена неотдавна от Европейската комисия. Заплахата от тероризъм е реална и ще остане такава. Европол трябва да разполага с нужните средства. Обръщам се към Уисията. Трябва да се сложи край на налудничевата система, която меха... механично отнема средства а, или разпределя средства за агенциите, без да отчита техните реални функции и ангажименти. Благодаря, господин Урбан. Благодаря. Господин Фернандеш, нашата група внесе редица изменения, някои от които бяха отразени във вашия текст и според мен го доусъвършенстваха. В общите критични бележки по бюджета заявихме, че той е прекалено закостенял и е недостатъчен, като се има предвид економическата и социалната криза в Европа, като се имат предвид последиците от строгата бюджетна дисциплина. Без амбициозна политика за държавни инвестиции, от която да проистекат висококачествени работни места и промени в модела на производство, ще продължим да се сблъскваме с проблеми с сближаването. Ще продължим да сме свидетели на същински социални драми които ще засегнат голяма част от гражданите ни. Съвсем наскоро гръцките граждани ясно заявиха, че им е омръзнала европейската политика на масивни бюджетни съкръщения. Вслушайте се в гласа им. Госпожа Хюбнер. Изказвам се от името на Комисията по конституционни въпроси, е, която традиционно няма силен интерес към въпросите на бюджета, но имам две послания, едното особено важно. Това е програмата Европа за граждани. За нас е, в Комисията е, е много, този въпрос е много важен, но тук а, е, има повишаване а, е, на разходите. В този труден момент а, е, спадането на, на доверието у гражданите трябва да укрепне това доверие и да и тази програма може да има голяма добавена стойност. Втория въпрос е, е, е относно програмата за Европейската гражданска инициатива. Ние предлагаме тази а, програма да има по-голяма видимост в структурата на бюджета и да се учреди като подточка бюджетно нещата да останат същите, но просто да има видимост като се изведе в отделен ред. Благодаря. Благодаря. Госпожа Муди. Благодаря. Искам да благодаря на господин Фернандеш по за работата по мандата и на комисар Георгиева за това, че целеустремено работи за възстановяване на економиката. Не можем да говорим само за оформянето на облика на економиката днес. Трябва да гледаме и е, как ще изглежда тя утре. За това бюджета за 2016 е особено важен и тристранните срещи трябва да се използват като възможност да се под подчертае това. Има възможност да се разглежда Хоризонт 2020 като начин за гарантиране в бъдеще да имаме достатъчно високо квалифицирани работни места. Бъдеще, което предполага големи промени в технологично отношение. И трябва да гарантираме готовността на днешното поколение да заеме тези високотехнологични работни места, които готвим за тях утре. Благодаря. Благодаря, господин Кузми. Една минута. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Искам да благодаря а, на Европейската комисия, защото има 10 милиарда по-малко предвидени бюджетни кредити за плащания, отколкото за поемане на задължения. Всъщност нямаме реално погледнато никакъв растеж. На Европейската комисия е трудно да осъществи всички плащания по поетите задължения, макар че в тристранните срещи научихме, че ще паднат плащанията от 24 милиарда и съответно около 2 милиарда за 2016, т.е. има добри намерения. Но без е, висок процент на бюджетни кредити за плащания, проблемът остава. защото имаме голямо забавене, натрупано през разли... пред... предходните финансови перспективи. Благодаря. Господин Олбрехт, Господин председател, госпожо комисар, бюджет с 2016 е особено важен. На първо място ще проверим дали нашите междуинституционални споразумения дават реално добри резултати, когато говорим за плащания. През 2016 година трябва да снижим обема на неразплатените плащания до 2 милиарда. Това предполага нов начин на работа. И едва 2016 година ще видим а, а, реално резултатите на тъй наречения фонд на Юнкер. На трето място през 2016 ще а, станем свидетели на първите резултати от а, програмата, от програмния период а, започнал от 2014, т.е. първите плащания и първите резултати. И за това, това, което казах в началото, е особено важно. А именно, дали първите плащания, които е, се очаква да станат по този бюджет, е, няма да доведат е, до толкова голям размер на неразплатени задължения, както до сега. Трябва да направим и ревизия на това как ще се разходват средствата от бюджета 2016, защото това много неща ще зависят, включително и преразглеждането на самия бюджет. Важен бюджет наистина. Господин Негреско. за Благодаря. Европейския парламент а, отива в триалога с а, ясна визия за това а, как да бъде изготвен европейския бюджет. За нас е изключително важно стратегията по бюджета на Европейския съюз да гарантира инвестиции и развитие за да се осигури по-добър живот на нашите съграждани. Ние ясно послание искаме бюджет, който да напусне логиката на строгите економии и да гарантира инвестиции в младите хора, да създаде работни места да се подкрепи професионалното обучение, обучение малките и средни предприятия, да се подкрепи европейската демокрация и нашите ценности. Ние очакваме от страна на Европейската комисия повече яснота повече прозрачност в публичните разходи. Днес съветът отново отсъства, от него очакваме да подкрепи а, това, което е предвидено в европейския бюджет, за да се отговори на очакванията на гражданите. Господин Маринеско има думата. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Вие преговаряте по бюджет 2016 година с господин Фернандес. Добре го познавате. С него преговаряте по фонда EFSI и постигнатото е много добре. Бюджет 2016 година, по мое мнение, е много важен за сегашния програмен период, тъй като за първ път ще имаме плащания в структурните фондове. Освен това, ще бъдат покрити неплатените средства в Кохезионния фонд и ще бъдат запазени средствата за Хоризонт 2020 и за механизма за свързане на Европа. Нашият докладчик изготви много добро предложение. Ние имаме високи очаквания за тристранната среща Надяваме се обаче да не се следва същата процедура, както преди, когато в последния момент съвета казва приемате това, което предлагаме или приключваме. Осигуряването на средства в бюджета, както и тези за ФСИ, е изключително важно. Благодаря. Госпожа Томас е още не е тук. А, вече сте тук. Господин председател, госпожа комисар, извинете, аз имах доста необичайен ден. Госпожо комисар, читате ли, че това забавене включването на програмите с поделено управление не може да се използва за покриване на платените фактури. Трябва да имаме нужния марш за маневриране, за да бъдат изплатени тези 2 милиарда, които остават неплатени. Какво считате за отношението на държавите членки? Съветът ще приеме ли този дълг, който се прехвърля от година на година и не се спазва поетото обещание? На второ място има близо 10 милиарда, които се разминават между средствата за плащания и за ангажименти. Разрешаване с кризата, на кризата с плащанията изисква повече умения. В края на програмния период обикновено се натрупват неплатени фактури. Това е начин държавите членки да направят економии от носките си в европейския бюджет. Всичко това вреди на Съюза. Да, бюджетът нараства, но става 2 милиарда марш, сякаш е, Съюзът не се нуждае от инвестиции. Този бюджет поставя акцент върху приоритетни приоритети. Поздравявам ви за това, но ние сме далече от истинските нужди на Съюза. Нашето предложение 0 е, евро, за да се подкрепят е, милионите европейски младежи, които са без работа. Благодаря ви за вниманието. Аз също ви благодаря, казва председателят господин Здековски за минута и половина. Царайци, първния ми... Благодаря, господин председател. Първо, позволете ми да благодаря на госпожа комисаря, тъй като тя създаде много благоприятна среда за воденето на преговори Оценявам също така и факта, че редовно води диалог с Европейския парламент. Искам да благодаря и на докладчика ни господин Фернандеш той участва в заседание на нашата комисия, Комисията по правосъдие и граждански свободи, където аз съм докладчик по становище. Сега няколко думи за бюджета. Увеличаването на сигурността на нашите граждани е сред най-важните задачи на Европейския съюз. Затова смятам, че проектобюджетът за 2016 година трябва да бъде подплатен с бюджетни кредити в достатъчен размер. В момента това не е така. Комисията по правосъдие и граждански свободи се опитва да се наложи за увеличаването на финансирането за важни структури, като Европол, Евроюст и Фронтекс. Явно тези структури страдат от недостиг на финансиране, на който ще продължим да сме свидетели и в бъдеще. От една страна по европейския бюджет е заделен само 1% за сигурността. От друга страна ще трябва да увеличим нивото на сигурност, но как да го направим с средства в толкова нисък размер? Надявам се, че ще можем да постигнем по-високо финансиране по време на преговорите. Благодаря, господин Ван де Камп. Благодаря, господин председател. Доверието ми към докладчика, господин Фернандес, е голямо. Гласувам също толкова голямо доверие и на госпожа Георгиева. Но ако искаме да доведем това досие до успешен край, то ще трябва да вземем предвид следното. Съветът изисква все повече от Европейския съюз, от една страна, от друга страна е доста сдържан, когато се стигне до плащания. Трябва да се повиши доверието към нас. За това и ще трябва да загърбим миналото. В миналото винаги се предвиждаше по-висок размер на кредитите за ангажименти. Нямаше достатъчно кредити за плащания. Мисля, че за последния бюджет трябваше по-скоро да направим нещо за справяне с просрочените плащания, вместо да връщаме излишъка на държавите членки. От името на Комисията по транспорт имам въпрос за връзката между ЕФСИ и механизма за свързване на Европа. Има ли шанс да се намали размерът на средствата? Уважаеми колеги, госпожо комисар, благодаря на колегата Фернандеш за неговата работа. Радвам се, че кредитите, поискани в проекто бюджета, отговарят на нашите прогнози, така както е предвидено в фонда за рибно стопанство, за модернизация на флода. И всичко това е много важно. Голяма част от кредитите се насочват към нашата сфера на дейност. За Комисията по рибарство е важно кредитите да позволят тази обща политика добре да се прилага. Тази политика констатира обаче значителна стагнация Съжалявам за това. Общата политика в областта на рибарството трябва да изпълнява фиксираните цели, например за устойчиво развитие. Изключително важно е да се събират на данни, да се спазват правилата. Ние не искаме да има никакво намаляване от страна на съвета на направеното предложение в проекто бюджета за политиката в областта на рибарството. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Ще дадем думата на всички, които са се записали. Давам думата на господин Новаков. сграда рядко се интересуват от разделите на бюджета лихвите процентите или числата в него. това от което те обаче живо се интересуват са постигнатите резултати а аз вярвам че това е един от първите бюджети базиран именно на резултатите. днес пред нас има четири основни предизвикателства ситуацията в гърция украйна северна африка и крехката икономика. и четирите са подобаващо отразени в този бюджет за което ви благодаря както и за работата на господин фернандеш но има нещо за което лично искам да благодаря като млад човек всъщност най младият в този парламент и това е че еразъм плюс има тридесет повече в сравнение с миналата година а хоризонт 2020 има 10 милиарда повече в сравнение с миналата година. искам да продължим в тази посока и да отразяваме принципа че трябва да сме малки за малките неща и големи за големите неща. пожелавам си още такива бюджети. поздравления още един път. благодаря. Благодаря, господин Земке. Благодаря, господин председател. Говорим за проекто бюджета за 2016 година. Трябва да си зададем един основен въпрос във връзка с този бюджет. 153 милиарда евро за поети ангажименти. Достатъчно ли е това, за да се решат проблемите на Европа? Според мен тази сума е достатъчна само от части. Добрата новина е, че през следващата година ще има повече средства за инвестиции. За първи път ще се предвиди и по-висок размер на финансирането с стабилността и сигурността в Европа. Този бюджет обаче има един основен недостатък а именно размера на финансирането за МСП. Нека не забравяме, че МСП са онези, които разкриват работни места а заетостта е сред основните предизвикателства в момента. За това ни е необходимо и повече финансиране за МСП. Господин Мариас. Говорим за бюджета на Европейския съюз за 2016 година. Предвиждат се кредити за поети ангажименти от 153 милиарда евро. И това не е нищо в сравнение с това, което беше ам, предложено за спасяване на банките или тези, с които борави господин Драги за а, смягчаване на дълга. Мерките за строги ограничения в а, изискват да се предвидят повече средства в бюджет 2016, за да се подкрепят хората, които са без работа, да се подкрепят малките и средни предприятия, да се допринесе за економическото, социално и териториално сближаване, за действия, свързани с солидарността към южните държави, особено към Гърция. Благодаря. Господин Яковче, че има думата. Ако искаме тази комисия да успее и нашият парламент да бележи успехи, то тогава съвсем очевидно е необходимостта да направим инвестиция в собствената си економика и економически растеж. По този начин ще докажем, а, че работата ни се овенчава с успех. Аз съм убеден, че по отношение на политиката за сближаване е, трябва да отчетем нейното значение за много от държавите членки. Данните, които разглеждаме, показват, че тази политика дава възможност за извършването на значителни инвестиции в много от европейските региони. Разбира се, фондът Юнкер е много важен и е, не можем да допуснем провал. Това трябва да бъде е, успех, е, съвместен успех на Европейската комисия и Европейския парламент. Аз съм а, а, докладчик на Европейския парламент за а, политиката а, в а, региона на Юнийско-Адриатическо море и наистина бих искал повече внимание на тези регионални стратегии да се обръща. Благодаря. Госпожа Морвай. Много се зарадвах, когато разбрах, че се предвижда бюджетът за 2016 година да допринесе до голяма степен за подпомагането на по-слабо развитите страни и за сближаването но и всичко се ограничи само с общи изявления. Затова имам конкретен въпрос към докладчика и госпожа комисаря. Какви конкретни стъпки, какви конкретни инициативи следва да очакваме? На какво да разчитат, например, унгарските граждани? Какви инициативи ще проистекат от бюджета на Европейския съюз? Инициативи, които да спрат емиграцията, инициативи, които да допринесат за повишаването на стандарта на живот. Бих се радвала, ако ми дадете конкретен отговор. Председателят думата има заместник председателят на комисията, госпожа Георгиева. Благодаря много. Благодаря сърдечно на всички, които се включиха в този дебат. Ще се постарая а, да говоря с Бито и да намер, а, дам отговор на въпросите отправени към комисията. Първо, имаше няколко изказвания относно разликата между поетите задължения и плащанията, заложени в бюджета с 2016 и притеснения за това, че поетите задължения са с 10 милиарда повече от плащанията и че няма да можем да покрием разминаванията между поети задължения и извършени плащания, които са натрупани до сега от минали години. Това не можем да го покрием поради няколко причини. Първо, приемаме конкретни мерки по, и в, в плана за плащанията по искане на парламента, така че от 20, на 20 милиарда тази година, на 2 милиарда. До година очакваме да спаднат неразплатените плащания. Да, това е, е нормално. А, минаваме в територията на нормалността. Освен това, в този бюджет за 2016 вече не сме под натиска на предходният многогодишен финансов а, в рамка, която беше до, до, година, до миналата година, но не е, сме усетили натиска на започналият нова рамка. Тоест има възможност да постигнем, както сме направили разчетите, тези 10 милиарда да станат на 2 милиарда и много внимателно следим това, особено страната на плащанията. На второ място бяха изразени опасения за а, економическите данни, използвани за разчетите а, за кохезионната политика за различните държави членки, предвид на това, че данните се движат напред-назад, а относителните дялове на БВП на държавите членки се променя. Ще има преизчисление 2016 година и това ще се отрази на съответните разчети по държави за политиката за сближаване. На следващо място съвсем ясно се чу, че искаме този бюджет да е различен. Той да се насочва в по-голяма степен към приоритетни области. Господин Новаков също говори за бюджет насочен към резултатите. Искаме този бюджет да бъде такъв, че внимателно да управляваме административната му част и да, ние работим в тази посока. ние сме като а, кралица а, Мери, този огромен кораб, който да може да направи бърз завой, но ние започваме да променяме курса. И също така търсим множеството различни ползи, които да получим от инвестирането на всяко евро. Разбира се, тук свързвам до, а, стигам до темата за малки и средни предприятия. Разбира се, че ще ги поставим в центъра нашите усилия и а, те дават много работни места и тук ще а, дам отговор на това, което казахте за повишаването на качеството и стандарта на живот. Става въпрос не само за парите, които ще вложим а, за стимулиране на малки и средни предприятия, като например инициативата Косми, но и а, начина по който ще а, управляваме а, плана Юнкер, така че изпълнението му да бъде високо ефективно а, и да получаваме добавена полза от изпълнението на бюджета. Аз ще се върна към специфичните ви въпроси, но вече ми изтича времето, виждам на екрана. Това, което виждаме, малко се различава от предходния бюджет, а именно а, гледаме състава на бюджета за Унгария във вашия случай, силен компонент за, за кохезия, силен компонент за селско стопанство, но също така надяваме се да видим как ще се прояви ефекта на плана Юнкер, т.е. вземаме средства, които инвестираме в това да разбудим спящата ликвидност в финансовия сектор. И аз ще ви помоля да отделите време да седнем заедно и да говорим и за да ви обясня, а какво ще означава този бюджет за мен, ако аз бях унгарка. Благодаря, господин председател. Господин е, Фер, Фернандеш, е, нямам търпение отново да седнем да преговаряме а, е, заедно а, и а, да продължим работата си а, и за напред. Благодаря. А, благодаря ви много, госпожо заместник председател. Благодаря на комисаря за положения труд и за конструктивното й отношение. Благодаря на всички колеги, които участваха в изготвянето на бюджета на Европейския съюз и които ни дават мандат за тристранната среща. Европейският парламент може да изпълни своите отговорности. Обеден съм, че Комисията също е готова, ние сме амбициозни, но също и строги, искаме същото отношение от страна на съвета. Надявам се, че съвета ще е последователен в своето позиция. Не винаги това е така. Ние се нуждаем често от единодушие за определение на годишната финансова рамка. Има държави членки, които непрекъснато гласуват срещу бюджети, които са в съответствие с многогодишната финансова рамка. Дори понякога са под това, което е заложено в многогодишната финансова рамка. Това не е последователен подход. За съжаление, в Европейския съюз имаме държави членки, които непрекъснато гласуват срещу какъвто и да е бюджет на Европейския съюз без обществеността да е наясно с това понякога. Това, което искаме, нашите ангажименти да бъдат изпълнени. Ние искаме гъвкавост и именно заради гъвкавостта ние одобрихме многогодишната финансова рамка 2014-2020. Гъвкавостта читаме, че ще ни позволи да използваме инструментите за гъвкавост от да използваме използваните средства за предходни програмни периоди, което ще да ни позволи да постигнем целите, които сме се определили в Хоризонт 2020 и в механизма за свързване на Европа. Ние трябва да снижим до минимум въздействието на ЕФСИ върху тези две програми в частност. Ние всички сме съгласни с целите растеж, раз, заетост, вътрешна и външна солидарност. Затова аз очаквам този доклад да бъде подкрепен с огромно мнозинство при гласуването. Благодаря ви много. С това приключваме разискванията по тази тема. Гласуването ще бъде утре. Приедам председателското място на госпожа Етен Маки съгласно член 190. Групата на социалистите и демократите ми информира, че утре при откриването на дебата относно ролята на Европейския съюз в преговорите за мир в Близкия изток ще поиска отлагане на този дебат до момент, в който върховният представител ще може да присъства на такъв дебат. Благодаря ви. Ja esityslistalla